Колеги, putem trece Дами и господа, преминаваме към обясненията на вота. Ако искате да продължите разговорите си, имайте предвид, че започваме с обясненията на вод. Доклада Мариел Сърнес. Е, първият, е, който има думата, е господин Капуто. Благодаря. Днес гласувах против е, допълнителния безмитен внос на 36 000 тона зехтин от Тунис. Това няма да помогне на Тунис, а ще увеличи опасността от измама и ще навреди на производителите в Италия, особено от онези от Пулия, засегнати от ксилела фастидиоза. Вносът на тунизийски зехтин вече е увеличен. Сегашната квота се, до, се добавя към споразумението за асоцииране Конкретният риск е, че по този начин ще се облагодетелстват измамниците и ще се насърчи нелоялна конкуренция между производителите на качествен зехтин. Не съм против подпомагането на Тунис, а против начините. Европейски съюз трябва да помогне на процеса на демократизация, но това не може да бъде в ущърп на нашите производители на зехтин. Господин Гониш. Ще бъда кратък. Оставам с впечатлението, че няма на френски превод. Поне аз не можах да проследя на френски това, което каза колегата преди малко. А, îmi pare колеги, îmi pare rău. Colegii, colegii vor Да, ще се опитаме да разрешим този проблем. Господин Ханан. nu este în sală. Не е в залата. Господин Я, благодаря ви. От една страна се радваме много, че доклада е, е прият, защото става дума за взаимна е, изгодна търговия и е, споразумените за свободна търговия генерират свободни места, а пък това доходи и разцвет. До тук добре. От друга страна, обаче, ни е известно, че когато става дума за важни земеделски продукти, има странични щети в единия пазар, ако не внимаваме. А като говорим за плодове и зеленчуци в Европейския съюз, имаме късно производство. Това, разбира се, може да доведе до спад в цените за стопаните и затова призовавам комисията да е напълно наясно с проблема и второ да гарантират е, компенсаторни мерки за стопаните в Европа. Благодаря. Господин Такола, имате думата. Господин председател, благодаря, че ми дадохте думата. Сътрудничеството с Тунис е, е важно. Ние подкрепяме Тунис, особено по пътя им към демокрацията. Ние се нуждаем от тях в Северна Африка и в целия африкански континент. Освен това, трябва да имаме предвид, че нашето производство на зехтин в южните европейски държави да бъде защитено качеството и количествата да бъдат защитени. Не е добре, че има увеличение на квотата. Съществуващата квота ще, ще да е достатъчна. Съгласен съм с господин Капуто. Благодаря. Сега преминаваме към доклад на госпожа Гростет. Госпожин Мамикенс има думата. Благодаря, господин председател. Това предложение е опит на Европейския съюз да разработи ново законодателство за здраве на животните. Много често се разработват лекарства не за лекуване на хора, но и не само на животни, но и на хора. Това предложение има за цел да подобри достъпа до съществуващите лекарства, също и така и да подпомогне разработването на нови лекарства както и да спомогне за преодоляване на антибактериалната резистентност. Този въпрос беше обсъден на пленарната сесия. Аз гласувах за. Господин Хана не е тук. Господин Яр. Äh, Благодаря, господин председател. Селското стопанство поема своята отговорност. Използването на ветеринарно-медицински отговорности препарати трябва да върви ръка за ръка с ясното осъзнание, че използването им трябва да бъде пропорционално и да сме наясно с страничните ефекти. антибиотичната резистентност е също проблем. В този доклад аз мисля, че сме намерили правилният път. Намерихме важни компромиси, искахме да забраним продажбата на антибиотици по интернет и да има е, нова процедура за одобряване на антибиотиците. Това е много важно за тези лекарства. Сега доклада на господин Танесеско и думата има господин Поспишил. Благодаря, господин председател. Този доклад е свързан с предишния. Става думата за ветеринарни медицински продукти. Приветствам този документ. Има, имаме директива на тази тема, сега се опитваме да регулираме областта по-добре. Не би трябвало да разширяваме правомощията на Европейския съюз да регулира във все повече и повече области. Регулирането трябва да е по-добро. Ето това е идеята за този регламент. Ето защо аз гласувах за. Аз се радвам особено от наличието на широка подкрепа в парламента. Господин Мамикинс. Благодаря ви, господин председател. Приветствам новото предложение за финансиране на агенцията, Европейската агенция за медицински средства. Приемам и ролята на агенцията за ветеринарните медикаменти и това, че тя трябва да се усъвършенства. Това ще бъде крачка напред. Всяка държава членка си има система, но ние имаме нужда от един общ механизъм. Приветствам и е, промените, които е, намаляват правомощията на комисията, е, така че решения се взимат в процедура за съвместно взимане на решение. Call decision. и да има прегледи всяка, на всеки 5 години. Благодаря, господин Яр. Благодаря. Да добавя към предишния доклад, исках да включим само а, това, че ние в крайна сметка сме съгласни. Аз съм съгласен с доклада, но още веднъж се радвам, че а, земеделието е прозрачен отрасъл. А, имаме нова процедура за одобряване на антибиотици. Е, тези обаче е, характеристики, които наблюдаваме в земеделието и е, ветеринарната област, те се прилагат и в човешката медицина, хуманната медицина. И има обаче няма яснота там, няма данни статистиката, статистиката се събира а, чрез а, институтите за здравно осигуряване. А, антибиотиците засягат всички части на обществото и всички трябва да допринасят към а, решението, както ветеринарната медицина, така и хуманната. Заповядайте, господин Квари, благодаря ви. Аз с удоволствие подкрепих доклада и се радвам, че беше и прият. Работил съм години наред а, е, е, с тези професионалисти и ги уважавам много. Мисля, че даже не, не, не получават достатъчно признание за добрата работа. Особено тук в Европа имаме много добър имидж е, за проследимост на хранителните продукти от стопанството до масата. И това е, наистина трябва да се радваме и да запазим този авторитет. Предложението е много уместно и важно е да се спазват правилата, както каза господин Яра още веднъж. Е, опасността е, може би, че нещата с интернет не винаги са както ги искаме и много внимателно трябва да представяме имената на продуктите, но както казах и да пазим и авторитета на професията. Благодаря ви. Продължаваме с резолюциите за економика на базата на данни. Госпожа Штилер, благодаря и цяло подкрепям резолюцията към просперираща економика, основана на данни. Позоваването на цифровите умения е важно Нашите съграждани трябва да могат да се възползват от възможностите на цифровия свят. Трябва координирани действия в държавите членки, да се създадат възможности за обучение в училищата, колежите, университетите, на работното място, както и в пенсионните клубове. Това е важно, тъй като ако нямаме цифрови умения, ние можем да се възползваме потенциала на единия цифров пазар, създаването на работни места и да подкрепим европейската економика. Нуждаем се от цифрови умения и те трябва да са в центъра на всичко, което правим. Както каза шведския министър-председател, той предлага един на среща на върха по социалните въпроси и трябва да се предвиди никой европейски гражданин да ни изостава в придобиването на цифрови умения. Благодаря, господин Мамикин. Има думата. Благодаря, господин председателю. Използването на данни ще се увеличи многократно до 2020 година, поне с 60%. вместо 40 зета бита, повече от 5000 гигабайта за всеки жител на планетата. Така че потенциал е огромен и трябва да се, огромен и трябва да се възползваме от него в интерес на потребителите, на работещите сферата на образованието, на здравеопазването и прочие. Трябва ни ясна информация Това трябва да се направи от е, комисията от, е, и да има инвестиции в Европейския съюз, във всички други сфери също. Господин Кели, благодаря ви, господин председател. Беше интересно да установя, че в този доклад е, имаше едно изключение в списъка на гласуване – и вие не знаете дали хората са за или против, когато видяхте резултатите. Става дума за изменение 26-то. И това не ми се струва а, добре. В крайна сметка ние трябва да имаме доказателство за това как хората гласуват. А. И това е необходимо за всеки един доклад. Колко гласуват, колко са били за, колко са били против. По всеки доклад. Мисля, че това трябва да е нещо, на което да обърне внимание за всички бъдещи доклади. Конкретният доклад, който обсъждаме, е изключително важен. Ние се надяваме, че ще бъде постигна допълнителен напредък в тази област. Да, групите са тези, които искат по именно гласуване или не, знаете. Така че аз само изпълнявам това, което получавам от тях като искане, господин Кели. Всъщност аз не ви критикувам изобщо, изобщо не ви критикувам. Да, но мисля, че трябва да се обмисли, за да има следа кой как е гласувал. Има изменения, които си заслужава да бъдат проверени. Сега преминаваме към следващите предложения за резолюция. Еритрея, господин Поспишил. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих тази резолюция, посветена на ситуацията в Еритрея. Ситуацията е трагична. Една от, е една от най-бедните страни в света, с тоталитарен режим, който гледа на своите граждани като на хора, които могат да бъдат привличани свободно в армията и да бъдат пушечно месо. Страната страда от режим, който създава много жестоки условия за живот. Дали това ще има влияние върху хунтата, не знам, но поне трябва да посочим тези въпроси, въпреки че едва ли ще им обърна внимание. Господин Мамикинс, благодаря господин председател. Еритрея днес е в много тежко положение, особено що се отнася до правата на човека, свободата на словото. Няма независима съдебна система. Всички на възраст между 80, 18 и 50 години са длъжни да служат в армията и разбира се много от тях тръгват към Европейския съюз като бежанци. Онези, които говорят за Еритрея като африканска страна са прави. За съжаление Европейския съюз няма възможности да повлияе върху ситуацията в Еритрея. Той не може да повлияе върху поведението на управляващите. Правителството не се интересува от това, което казваме ние тук. Освен това, те имат много лоши взаимоотношения с съседите си. Не, не знаем дали тази резолюция ще помогне, господин е, Кели. Напълно подкрепям това предложение за резолюция, представено от моята група Европейска народна партия. Що се отнася до ситуацията в тази страна, призивът властите да освободят всички политически затворници, да сложат край на разрушенията, да предоставят социални жилища и да сложат край на служителната военна служба. Много млади еритрейци напускат страната. Има нужда от устойчив мир, просперитета. Те са невъзможни без права на човека. И искам да подчертая загриженост от липсата на свобода и с, а, наличието на политически затворници, което противоречи на върховенството на закона. А, трябва да се освободи незабавно шведско-еритрейски журналист който е за, задържан през септември. Благодаря ви. Продължаваме с доклада за Македония. Заповядайте. Пане я... Поспишен, господин Поспишен. Господин председател, аз гласувах е, за този доклад, който е, описва настоящото положение в Македония свързано с процедурата за присъединяване към Европейския съюз. Ние сме убедени, че трябва да дадем възможност на Македония да стане, на страните в Западните Балкани да стане членове на Европейския съюз. Е, радвам се, между другото, е, на начина по който Македония се справя с миграционната криза. Те охраняват границата докато Гърция не може не, да осъществи това наблюдение както трябва. Македония следователно е важен е, е, член, важен партньор за Европейския е, съюз, а Гърция блокира присъединяването им заради името на Македония. Мисля, че тези дребни раздори не трябва да решават дали Македония ще стане или не член на Европейския съюз. Благодаря ви. Босна и Херцеговина и Турция са в трудно положение по отношение на преговорите за присъединяване. Същото въжи и за бивша Югославска република Македония. Спора с Гърция, напрежение с България. Това са някои от факторите, които затрудняват преговорите между Македония и Европейския съюз. В момента тези преговори още не са започнали заради позицията на съвета, но един от проблемите е политическата нестабилност в Македония, корупцията, липсата на свобода, свобода на словото. За съжаление, не се наблюдава напредък Разбира се, обаче аз гласувах за резолюцията и се надявам, че тя ще бъде предвижена напред. Благодаря, господин Кели. Е, благодаря ви, господин председател, отново. Аз гласувах с моята група и с изключение, за с изключение на изменение 7D, това, което въжи е, за НАТО, защото Ирландия е, е неутрална страна и аз се въздържах, не гласувах по това изменение. Искам да споделя, че съм съгласен почти с всички изменения. Е, би трябвало Македония да поеме своите задължения, отговорности и за е, по-устойчив е, начин да осъществи преговорите, да установи добросъседски отношения, за да запази положителната си препоръка за стартиране на преговорите. Това е много важно. Съгласен съм с комисията АФЕТ да е, се ангажираме в конструктивен политически диалог, особено в подготовка за изборите на 15 юни, които ще са изключително важни за бивша Югославска република Македония. Благодаря, господин Макови. Госпожа Маковей, наистина Македония е изправена пред най-голямата политическа криза Все повече се чува гласа на гражданското общество, което активно участва в разрешаването на кризата. Необходима ни е стабилност в Македония, за да може тя да се развива. Държавата полага усилия за членство в Съюза и не бива да пренебрегваме този факт. Комисията иска от съвета да даде мандат за започване на преговори с Македония, но съветът отказва след намесата на Гърция. Гърция трябва да признае усилията, полагани от Македония за членство. Държавата полага усилия за разрешаване на проблемите с беженската вълна. Македония се нуждае от нашия политически ангажимент и от нашата подкрепа, иначе ще загубим доверие. Благодаря. Сега преминаваме към доклада за Черна гора. Господин си има думата. Благодаря, господин председател. Въпреки проблемите във вътрешната политика на страната, Черна гора започна вече преговори а, преди 4 години за членство в Европейския съюз и тя е една от най-успешните държави от този регион за национална валута еврото, което ускорява процеса на реформи. Миналата година бяха постигнати добри резултати и в областта на върховенството на закона. Може би тези подобрения не са чак толкова бързи, колкото сме очаквали, но има положително развитие. Образователната система се реформира, аз високо ценя доклада. Господин Кели, благодаря, господин председател. Аз гласувах съгласно линията на моята политическа група в подкрепа на Черна гора. Не беше трудно да взема това решение, защото Черна гора постигна значителен напредък в много области и се надяваме, че тя ще бъде един ден член на Европейския съюз. Има много държави, които искат да се присъединят към Съюза, а други, като Великобритания, които искат да напуснат Съюза. Също времено трябва да имаме предвид, че Черна гора е постигнала огромен напредък в областта на човешките права, правата на жените. Ние трябва да помогнем на, на страната за намаляване на бедността. Благодаря, госпожа Маковей. Благодаря, Черна гора е отворила 23 глави, някои от тях са отчасти затворени. Ние трябва да подчертаем видимите усилия на страната в борбата срещу тероризма и джихадизма. Основният нерешен проблем на страната е корупцията. Приемането на етичен кодекс с съдиите няма да промени нещата това е законодателство, което няма да даде никакъв резултат, така както не дава в други страни от региона. Не се осъжда корупцията, няма ефективно разследване, няма иземване на имуществото. Приемане на законодателството, особено на законодателство без санкции, е безсмислено само реални, конкретни действия и като осъдителни присъди ще могат да помогнат за намаляване на престъпността и корупцията. Знам, че може да се постигне напредък с кораж. Благодаря. Сега преминаваме към доклада на господин Гуалтиер и господин Мамикинс. Благодаря ви, господин председател. Както знаем, през 2012 година като реакция на кризата започна нова банкова политика в Европейския съюз. Надзорът премина от национално на наднационално ниво. Аз приветствам тази стъпка. Призовавам за ускоряване на структурните реформи в банковия сектор, за да стане той по-устойчив е, към, друг, към евентуални други кризи. Е, става дума по-специално за големите банки. Аз мисля, че вложителите и клиентите ще спечелят от този процес, защото депозитите ще бъдат по принцип гарантирани и са предвидени компенсации, независимо от това къде се намира банката. Благодаря, господин Такова. Благодаря, господин председател. Аз гласувах против доклада за Банковия съюз, защото смятам, че в Европа успяхме да се справим с банковия сектор много добре. Е, мисля, че данакоплаците и вложителите плащат е, за безразсъдната политика на банкерите. Примерите са безчет. В случая се тревожа от това, че Европейския съюз чрез банков съюз ще бъде мъртъв съюз. Аз съм против това. Аз съм проевропеец, искам Европейския съюз да се развива като съюз на независими държави. Но подобни е, механизми като банковия съюз, който ще обединява отговорностите и рисковете, е, няма да даде резултати. Благодаря. Господин Кели. Благодаря отново. Поздравления за ефективно управление на процедурата и понякога и с е, хумор който влагате. Е, макар, че много малко беше за смях, е, свързано с банките и как те се държаха по време преди економическата рецесия, рецесия включително в моята страна. Аз наистина се радвам, че Европейския съюз ще се занимава с надзора на банките и че имаме стрес тест и други инструменти и правилата, които ще въжат в е, целия Европейски съюз, защото в една малка държава като Ирландия е много лесно да се е, получат злоупотреби. Сега имаме възможност да създадем един истински съюз, където банките работят ефективно за банките. И надявам се никога повече да не чуем фразата, да, че банките са твърде големи, за да фалират. А, е, напротив, да спазват правилата на Европейския съюз, които да въжат в 28 държави членки. Благодаря О, още веднъж. Господин Анеманс, дами и господа, финансовата криза, която бушува от 2007 в света, в цял свят, е, е се увеличава от това, че политиците искат да се намесят в сектора, да увеличават капиталовите буфери и Европейския съюз всъщност не използва правилно този подход. Проблема се избягва чрез единния подход. Целият банков отрасъл ще бъде покрит от схема за гарантиране на депозитите с нов съюз за трансфери от север към юг. Това е спирала, която води надолу и аз гласувах против този доклад. Благодаря. Госпожа Грапини. Благодаря. Аз гласувах за този доклад, защото смятам, че имаме нужда от Банков съюз и това ще играе е, сериозна роля в финансиране на инвестициите, особено за малките и средни предприятия. Ако намалим банковия риск, тогава и кредитния риск МСП-тата ще падне. Мисля, че единният надзорен механизъм е необходим. Имаме нужда от качествен надзор – не трябва да имаме свръх надзор в банковия сектор и да прехвърлим всички рискове върху потребителите, особено МСП-тата. Финансирането за тях е много важно и трябва да имат достъп до финансиране и да не блокираме също така и технологиите и научно-изследователската дейност. Радвам се това да бъде включено в доклада, за да има честна конкуренция на пазара. Благодаря, каза председателя. С това заседанието приключва до 3 часа.